Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа. Започваме нашето заседание. Добър ден отново. Първата точка от дневния ред е приемане на проекта за дневен ред. Ако никой не възразява, приемаме го. И имам няколко съобщения. Преди всичко искам да поздравя с добре дошли новоизбраните е, членове на Европейския парламент в нашата комисия и искам да е, подчертая, както ми казват, защото аз съм новоизбран и новоизбрана, е, че има традиция на добро сътрудничество между политическите групи за укрепване на един все по-дълбок вътрешен пазар в полза на гражданите и предприятията. Това е нашата мисия. Следващото ми съобщение е, че е, може да се следи нашето заседание на живо в е, интернет. Има и приложение за електронно е, заседание на таблетите или на лаптопите за достъп до документите. Третото ми съобщение е за бюлетина. Надявам се, че всички сте получили този бюлетин. Има много стегната е, ясна представа е, за нашата е, дейност. Един много пригледен обзор на дейността и задачите – най-новия брой е 102. Можете да го видите и в сайта в интернет. И още едно съобщение. Генерална дирекция вътрешни е, политики е подготвила пакет документи за новоизбраните, пък и за останалите е, членове на комисиите, не само на нашата, на всички останали, там се съдържа информация за ролята и дейността на всяка комисия. И последното ми съобщение, че на заседанието на председателите на парламентарни комисии вчера господин Таяни беше избран за председател на конференцията на председателите на парламентарни комисии, като председател на АВКО. Следващата ни точка от дневния ред е одобряване на протокола 1-2 април. Смятат се за приети бележките в него, ако няма възражения до края на заседанието. По-нататък имаме и предложение с график за недовършената дейност, както и да представим предложения за изслушване до 10 октомври. Това е важно. 5 септември предложение за първото полуготие и 10 октомври за графика. Третата точка от дневния ред е приемане на протокола от предходно заседание. Моля да бъде одобрен 1-2 април. Благодаря, че се приема без възражения. Стигаме до точка четвърта разглеждане на проекто становището за бюджета за 2020 година. На заседанието на координаторите на 18 юли беше взето решение политическата група Обнови Европа да отговаря за тази тема, бюджетна процедура, като продължение на дейността на АЛДЕ в предишния състав, госпожа Хан е определена за докладчик по становището. Този процес върви успоредно с процедурата за изменение по бюджетните редове от съответните ресорни комисии. За това първо искам да дам думата на докладчика госпожа Хан. Um, Благодаря, госпожо председател. Приоритетите на комисията ИНКО са изложени от предходния председател на комисията в писмо от април, края на април. Там се слага акцент върху четири области – които а, е, имат отношение към економиката в подкрепа на малките и средни предприятия и а, е, данъчна дейност. Като се отчитат тези приоритети, заедно с секретарията ние изготвихме становище за нашата комисия, което ще бъде предоставено на комисията по бюджетите. Беше ви изпратено миналия петък на английски, ще го има и на други езици. Проекто становището има за цел да направи така, че бюджета 2020 да работи за задълбочаване на единния пазар и за изграждане на цифровия единен пазар. Три основни теми. Първо, достъп до финанси за малки и средни предприятия, които оформят основна, основата на нашата економика. Няма да напомня, нужда да напомня Напомням това. Бюджет на линия ред 0202 е, е свързана с тези средства и предложението на комисията се приема с ентусиазъм от наша страна. Също, същото говори и Мурсура е, Фандерлайн пред нейната реч в парламента. Второ – закрила на потребителите. Една добра среда в такъв смисъл е, има своите предимства. За това бюджетна линия 33020401 е, е тази, която се използва. Имайки предвид технологичните промени, трябва да използваме възможността да повишаваме и формираността на потребителите. Има предложение от съвета, което иска да се намалят средствата дори под нивото на 2019. Митническия съюз също има проблеми и има съответния бюджетен ред в подкрепа на тази дейност, но намаляването на средствата ще доведе до допълнителни забавяния на съответните мерки за изграждане на митнически, за коригиране на митническия кодекс. Ние отчитаме всички тези елементи, е, когато е, излизаме със становището е, с цел да се осигурява ефективна закрива на потребителите и другите ни основни приоритети. Разбира се, необходимо са още мерки. Като цяло предлагаме е, да се е, върнат е, предвидените средства по бюджета на ред 140201. Също така крайните срокове са 25 юли и за бюджетните изменения 3 юли. Благодаря. Um, Връщам се към координаторите и докладчиците в сянка. Някой иска ли да взема думата? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Поспешил, който е нашия докладчик Сянка, не присъства. Не е още в отпуска, но има други служебни ангажименти. За това ще представя нашата позиция от негово от негово име. Първо, важно е да се отчитат ползите от единния пазар и да има устойчиви политики за потребителите. Приветстваме увеличаването на сумите за поети ангажименти. Както се каза обаче, ние не сме е, за това просто да се разходват парите, а да се даде възможност на страните членки да преценят в кои области да се разходват две. Ще изпратиме корекции към проектостановището с оглед на политическите ни приоритети. Първо, повече акцент върху цифровия единен пазар, да има системен мониторинг за напредъка и препоръки. Освен това искаме ясно да се спомене необходимостта да се борим с нелоялните търговски практики, за да има устойчиви политики за потребителите. през април говорихме и за така наречената нова сделка за потребителите. Освен това, програмата за митници 2020, там има механизми за сътрудничество, които дават възможност на митническите власти да си сътрудничат и то не само заради Брексит, да обменят информация и най-добри практики с цел поддържане на е, оборудването за митнически контрол в достатъчно ефективен достатъчно ефективно ниво. Освен това, единния пазар за услуги, там би следвало да се отделят допълнителни средства, за да се изгради вътрешния пазар за стоки и услуги и да се търсят и иновативни е, услуги. Очакваме с удоволствие сътрудничеството с ново назначение докладчик. Заповядайте, господин Ховит. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчикът за това, че поема работата по проекто Страновището. Групата на социалистите и демократите ние откриваме доста сходни позиции с докладчика, защото становището отразява нашите основни приоритети като парламентарна комисия. Предложението на комисията обаче предвижда много малки увеличения. Реално е, те практически не са увеличения. Даже е, в един момент се оказва, че се намалява е, разходите. Вътрешния пазар е основен елемент от е, европейския ни проект и би трябвало да работиме за премахване на пречките пред свободната търговия за стоки и услуги, но това не може да се случи без ефективна митническа система и много добре разписани потребителски стандарти. За това е добре, че комисията признава колко важни са тези политики и отразява това в бюджета за 2020. Аз лично съм наясно, че ограниченията от е, многогодишната финансова рамка е, за миналата година налага е, подобни предложения от страната на комисията, но съжаляваме, че Съвета предлага намаление на бюджетен ред 020301 и други, които се цитират, и 020202 за подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия. Всичко това са приоритети за нашата група и искаме да се върнат първоначално приетите суми при обсъждането на бюджета в парламента. 14.02.01 ред за е, функциониране е, на е, Митническия съюз. Там се предлага намаление 4% спрямо 2019 и аз поделям притесненията на докладчика, че в момента, в който се забавя изпълнението на митническия кодекс в някои страни членки, не е удачно да се прави това намаление. Искаме да чуем от комисията защо се предлага то. Ще работиме с колегите, ще подадем изменения, така че да се отразят правилно приоритетите на нашата комисия в следващия бюджет. Yes, Mrs. Um, Lise. Колегата Лизе. Благодаря, госпожо председател. От името на Зелените Искам да кажа, че приветстваме проекта на становище. То отчита и нашите желания. Смятаме, че една амбициозна политика за потребителите трябва да бъде добре финансово подплатена. Говорихме и за наблюдението на пазара. Доверието на потребителите не трябва да бъде подкопавано. Съгласни сме с казаното. От тук нататък ще работим с голямо желание в сътрудничество с докладчика. Благодаря. Колегата Жером. Мерси, е, мадам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашето е, толкова подробно представяне. Съжаляваме всъщност по отношение на формата и искам да се обърна към а, е, секретарията. Имаме проекта а, е, за бюджет, но не и самия бюджет. И някак си не можем да извадим от там аргументите, които да подкрепиме нашите пред, е, предложения. Е, функция 3 и 4 трябва да се запазят основните приоритети за потребителите, сигурност на информацията, например, включително по интернет. И още нещо, което е основно за нас е защита на потребителите. В момента има сериозни затруднения. Примерно, пазара на месо е залят от е, продукти, включително говеждо месо е, и е, стоки, свързани, и, където са използвани генетично модифицирани храни, всичко това е форма на нелоялна конкуренция и за това искаме да изложиме нашите становища. Съжаляваме, че бюджетът за митническия съюз се намалява. В края на кращата защитата на потребителите започва от там, като се грижиме за това да се получават достатъчно качествени продукти. Госпожа Жером, благодаря. Следващият оратор. Господин Бялан. Благодаря. Докладчик в сянка от името на ЕКР, колегата Южица, налага му се да отсъства. Той се извинява за това. Помолиме ме да представя неговото становище. Господин Южица иска да благодари на докладчика за сбития доклад. Той споменава най-съществените аспекти. Наистина, вътрешния пазар е един от едно от най-съществените постижения на Европейския съюз. Естествено, трябва да има и подобрения, например, що се отнася до единния пазар на услуги, цифровия единен пазар, що се отнася до достъпа до финансиране за МСП, съответния бюджетен ред, както и разходите за Косме. Господин Южиц смята, че трябва да се използва принципа value for money. Не става дума само за това колко пари ще се изразходват в конкретни области, а как ще се изразходват. Колегата, освен това, смята, че трябва да се измерва ефикасността на вложените средства. Той съответно ще внесе конкретни изменения, в които ще се очертаят и неговите предложения. Още веднъж той би искал да благодари на докладчика и от тук нататък също ще работи в дух на сътрудничество. Благодаря, госпожа Пелетие. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за работата й. Точка 10 искам да коментирам за пилотните проекти. Там имаше срок за новите депутати, от които съм и аз. И така обръщам внимание за тази, този параграф 10. Може би новите депутати ще искат също да дадат предложения, така че имайте предвид и това. Yes, um, this, this point is maybe separate from the discussion. Всъщност това, което казахте, може би не е част от дебата днес. Има процедура, в която участва и комисията и ние не можем да променим процедурата. Благодаря за това, че обърнахте внимание. Госпожа Тун, благодаря, госпожо председател. Две неща искам да кажа. На първо място, подготвителните дейности, по които гласувахме в комисията по време на предишния мандат. Става дума за оценка на разликите в качеството на продукти, които се пускат на единния пазар. Ние не решихме проблема с различния състав на продуктите в различните държави на ЕС, но благодарение на дебатите и на нашия проект сега знаем много повече за мащаба на проблема. В цяла Европа бяха направени тестове Резултатите от тези тестове бяха представени от комисията преди няколко седмици. Съответно, вижда се, че проблема засяга не само така наречените нови държави членки, основно говорим за държавите от Централна и Източна Европа, в действителност проблема засяга всички граждани на ЕС. Ако погледнете резултатите, представени от комисията, ще видите, и там се казва, цитирам, проучени са 1380 различни продукта в 19 държави членки. Голяма част от проучените продукти са хранителни стоки. В повечето от 30 в повече от 30% от проучените продукти състава е различен и гражданите съответно са подведени. Така че ние трябва да продължим да работим по този проблем. Освен това, трябва да бъдем много по-добре информирани за това какви средства са изразходвани Заделили сме достатъчно средства за подготвителните дейности, но не ни е дадена информация за това как са изразходвани те. Средствата трябва тази година да се използват за тестове върху продукти, които не са хранителни стоки, например перилни препарати, козметични продукти и така нататък. Знаете, че има и много различни продукти, които би следвало да бъдат тествани. В нашите бележки към пилотните проекти ние подчертаваме, че представители на комисията трябва да бъдат поканени в специалната група, която се състои от членове на нашата комисия. И всъщност членовете на тази комисия трябва да участват в тестовете, но до сега това не се е случило. В нашия доклад относно подготвителните дейности. Освен това се казва, че окончателният доклад трябва да се преведе на различни европейски езици, но сега той е наличен само на английски. Затова мисля, че ние трябва да поискаме от комисията да ни дава информация регулярно по този проблем. Това е първото нещо, което исках да спомена. И на второ място нещо, което беше спомената, споменато. Пилотният проект относно обсерваторията за изкуствения интелект. Сега той не присъства в бюджета, тъй като средствата ще се дадат от бюджета на Европейския парламент. В сътрудничество с секретарята и с Дита Харанзова, която отсъства, аз ще внеса изменения, за да се отрази вота през април в нашата комисия. Искам да подчертая, че точно по този въпрос е необходимо да има голяма видимост. Този проект следва да се ползва с подкрепата на нашите държави членки, както и с членовете на нашата комисия Имко. Благодаря. Благодаря, госпожа Грапини. Приморън да се възпун. Благодаря. искам да заявя, че много се радвам, че всички сме съгласни по текста, защото в нашата комисия сме доказали, че можем да сме единни, що се отнася до проблемите на единния пазар, независимо от това към коя политическа група принадлежим. Много се радвам, че всички докладчици в Сянка заявиха, че госпожа Хан следва да подчертае конкретно някои неща. Аз прочетох становището, вече съм подготвила изменения. Нека да не забравяме и крайните срокове за измененията. До 13 юли можем да внасяме и бюджетни изменения. Аз съм докладчик в сянка по пакета за митниците. Преговорите ще започнат през ноември по този пакет. Ако ние не настоим на нашите приоритети и съответно ако не се настоява за увеличаване на средствата по бюджета на 140201 за митническия кодекс, митническия съюз, ние няма да подобрим функционирането на единния пазар – защото в крайна сметка, знаете, благодарение на митническия кодекс се гарантира закономерното навлизане на продукти от трети страни на нашия пазар. Съответно, това е пряко свързано с защитата на потребителите в Европа. На няколко пъти имаше отлагане на прилагането на измененията, има предложения свързани с урязване на бюджета. Знаете, че ние предлагаме и правене на лабораторни тестове. Всичко това ще доведе до отрицателни последици. Аз съм предприемач и в продължение на много години съм ставала свидетел на това какво се случва, когато на вътрешния пазар влязат продукти, които не се подлагат на същия контрол, на който са подложени произведените в Съюза продукти. Затова моля от името на комисията, онзи, който ще преговаря с съвета, да настоява за увеличаване на средствата за митническия съюз. Необходимо е да имаме силна карта, когато ще преговаряме с съвета. И накрая, нещо по което говори Ружа Тун, удивена съм, че комисията е провела своето проучване само в 19 държави членки. Преди няколко години аз бях един от основните инициатори на директивата, която беше приета в Страсбург по време на последната пленарна сесия. В директивата се предвиждат изменения на четири други директиви. И в текста, който приехме, ние приемаме, че има разлика в състава на продуктите, във вътрешния пазар. Затова моето предложение е ние да изпратим искане към Европейската комисия да продължи тя с тестовете във всички държави членки. Всички тествани продукти трябва да бъдат представители на различни а, класове, а, например играчки или други, до сега не тествани стоки. И на следващо място, необходимо е да има някакъв вид конкретни заключения, съответно конкретни последици. Съответно, директивата трябва да се промени, за да се спре с подвеждането на потребителите, защото на етикета пише едно, а състава е съвсем друг. Имаме нужда от едно и също качество за всички продукти – ако един производител предоставя съответния продукт, а друг производител предлага същия продукт, но с различно качество, как можем да говорим за лоялна конкуренция? Не, втория продукт ще е фалшив. Затова проучването трябва да се прехвърли във всички 28 държави членки и да се тестват много различни продукти. Благодаря, господин Монтиит. Много благодаря. Благодаря и на докладчика за добросъвестната работа. Становището приветства увеличаването на средства за приоритетите на нашата комисия в рамките на общите предвидени разходи. Но трябва да живеем в реалния свят. Управлението, било то на национално или на наднационално равнище, не разполага с собствени е, средства, а трябва да ползва средствата на дънокоплатците, както е при, е, в моя избирателен район в Северо-Источна Англия. След 31 октомври е, ще има реално намаляване на приходите в бюджета на Европейския съюз. Реалният свят се отличава и с економическа стагнация, с а, други економически явления. И искам да призова парламентаристите. Увеличаването на разходите, независимо от най-добрите намерения, не е реалистичен вариант нито за институциите, нито за гражданите. Благодаря. Благодаря следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на сферата на услугите и предприятията в нея. малките, средните и микропредприятията са най-вече предприятия в сферата на услугите. 75% от фирмите в тази сфера са именно такива. Туроператори, таксиметрови превозвачи, търговци на хранителни стоки – са ангажирани в дейности, които се развиват добре, без цифровизацията да се отразява в значителна степен на тях. Трябва а, да бъдат обособени в отделна група тези предприятия заради своите особености. Благодаря. Господин Шваб, втори път. Този път в лично качество вземам думата, затова си позволявам да го направя. Благодаря ви. Много интересно беше обсъждането по тази тема и аз съм убеден, че докладчика ще направи всичко възможно да отстоява една силна позиция в преговорите и се надявам поне малко средства да се намерят не само за това, което е необходимо в Североизточна Англия, а и навсякъде в Европейския съюз. Имаме много проучвания, извършена е много голяма подготвителна дейност и проучването на качеството на хранителните продукти, за което вече стана дума, е, има съвсем ясни констатации. Изходните предположения не се потвърждават от проучването. И ако искаме да се придържаме към политика, която се основава на фактите, то тогава трябва да се опрем именно на проучването, на констатациите му, не на процентите, които са посочени в е, становището по собствена инициатива, а на фактите, които са удостоверени в е, проучването. Това е което искам да кажа. Благодаря. Благодаря, ще обмислим този въпрос, примерно на следващото заседание на координаторите. Отново госпожа Хан. Благодаря, благодаря ви за отзивите. Благодаря ви за изказванията. Много се радвам, че споделяме толкова много общи виждания и вървим в една и съща посока. Утре е крайния срок, не забравяйте. за да можем да имаме време да разгледаме предложените изменения и да ги включим в процедурата. Благодаря. Благодаря, госпожо Хан. Тъй като това е обмен на становища, приключваме тук. Припомням, утре 25 юли, 12 часа, крайен срок за внасяне на предложенията, а за измененията на бюджета вторник, 30 юли. Това е друг краен срок. Благодаря много. Продължаваме по-нататък с следващата точка в нашия дневен ред гласуванията. Първо, за делегирането на правомощия на координаторите, съгласно точка 214, алинея 2 от правилника, могат да бъдат делегирани правомощия на координаторите, най-вече при определяне на докладчици. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Yes, there's one member of EPP има два гласа повече е, в групата на ЕНП. Може би двама подгласници са гласували. Да, да, сега всичко е наред. Край на гласуването. so so we have 42 in favor. 42 in favor. 42 гласа за, нито един против, нито един въздържал се. Благодаря. По-нататък гласуваме предложението за график на заседанията до края на текущата година. И можем да го гласуваме заедно с езиковия профил на нашата парламентарна комисия. Нека да ги гласуваме анблок. блок. Моля, гласувайте. Има по един глас в повече и в ЕНП и при социалистите. Да, сега всичко е наред. Край 41 е, за и за двете предложения. Няма въздържали се, няма и против. Благодаря. И накрая, важно гласуване потвърждаване на предпоръките на координаторите за недовършените досиета. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 39 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Така, приключваме с тази точка от дневния ред и по-нататък точка разни. Няма такива. Само искам да обявя, че следващото ни заседание е на 2 септември в 15 часа тук в Брюксел. Ще работим много, защото имаме заседание и на 3 септември. Весело лято на всички. Благодаря ви.